Colleghi, colleghi, possiamo cominciare? Albertini per impegni inderogabili in Italia non può essere... има неотложни ангажименти в Италия и не може да бъде сред нас тук. ще председателства заседанието след обед. Нека днес сутринта проведем максимално ефикасно заседанието. Искам да ви припомня, че в 5.15, заедно с Комисията по въпросите на развитие, ще гласуваме за кандидатите за наградата Сахаров. Моля да присъствате масово. По отношение на устния превод, такъв има на всички официални езици, с изключение на датски и малтийски. Диспозиция на артикул 146. Qualora non vi sia un numero sufficiente di interpreti e traduttori. Ако няма достатъчно преводачи за определен език, имаме възможност да направим изключение от правилата, поради което поднасям своето извинение. И така, Одобряваме дневния ред. Точка 2. Одобрение на протокола от заседанието на 15 септември. Няма възражение. Одобрен е протокола. Няма и разни. Нека преминем към списъка на трети страни, чието граждани са задължени да притежават виза или са освободени от изискване за виза при пресичане на външните граници. Тук ще имаме гласуване с електронни карти. Моля а, да проверите дали имате електронната карта у себе си, защото в противен случай няма да можете да гласувате. Баронеса Лътфорд е автор на проекта на становище. Госпожа Таня Фажон също ще се изкаже. Parere degli emendamenti è stato approvato il parere e il termine per la presentazione degli emendamenti era... Срокът за внасене на изменение беше 1 октомври 2009. Има и списък на измененията. Най-напред ще дам думата на баронеса Латфорд за уводни думи. Благодаря, господин председателю. Мисля, че проведохме много полезна дискусия в нашата комисия миналата седмица. Тогава имаше, струва ми се, не само много категорична подкрепа за целта на този доклад – а именно да се постигне безвизово пътуване за гражданите на е, държавите от Западните Балкани. Разбира се, в контекста на по-общи гаранции за опазване на сигурността и критериите, е, които тези държави трябва да изпълнят, но също така ми се струва мнозинството подкрепи типът подход, който възприемаме. Според мен той съответства на подхода възприят от госпожа Файон. Радвам се, че и тя ще се изкаже. Тя е водещ докладчик в комисията Либе. Това ще рече следното. Първо, ние вярваме, че всичките пет държави от района на Западните Балкани, които участват в процеса на стабилизиране и асоцииране и за които се отнасят заключенията от Солун, следва да се ползват от включване а, в приложното поле на така изменения регламент. И аз имам изменение 70 по този въпрос. Изменение 17. Това е ключово изменение относно включването на Албания в приложното поле на регламента. Разбира се, след това трябва да бъде извършвана оценка от страна на Европейската комисия. Дали тези две държави, които до края на а, октомври няма да изпълнят критериите, а, спазват а, все пак правилата. Това са Босна и Херцеговина и Албания. Ние ще се нуждаем от нов проект, който да бъде внесен от комисията в тази връзка следващата година. Що се отнася до Косово? А, ключовото ми изменение е 7. По същество то предвижда да бъде провеждан диалог по отношение на визите с Косово, така че да бъде направен пътен лист, път на карта е, за облегчаване на визовия режим. Значи изменила съм е, редакцията и съм отеглила първоначалното си изменение номер едно. Сега, тук искам комисията да прояви е, доверие и снисхождение. Знае, че от някои среди се проявяват съмнения, опасения във връзка с редакцията, във връзка с това дали може тази редакция да бъде с прагматична насоченост, но същевременно да отразява юридическите трудности и различните становища относно статуса на Косово. 22 държави са признали неговата независимост, а 5 не са. Може ли колегите да ме подкрепят, гласувайки за изменение 7? Разбира се, ако не мине изменение 7, имаме изменение 8, което е аналогично, но в идеалния случай би трябвало да бъде подкрепено изменение 7, а детайлите да бъдат до изработени в комисията Либе, защото все още дискусии предстоят, за да можем да удовлетворим максимален брой становища, да отразим всичките виждания за Косово. Все пак целта е да приобщим Косово към процеса, за да избегнем а, така опоручаването на процеса. Затова моля ви да проявите доверие. Също така в рамките на комисията Либе би трябвало да бъде а, финализирана правната редакция относно Босна и Херцеговина и Албания. В Либе имаше известни опасения с оглед на точната редакция на нормата за облегчаване на визовия режим за тези две държави, надявам се, в началото на следващата година. И тук ви моля, като комисия, да проявите доверие към нас, към мен, да и да подкрепите изменение 17, за да можем да сложим финалната точка в комисията Либе. Надявам се, че бях ясна. Grazie. La parola quindi alla collega onorevole Fayon. Благодаря. Госпожа Файон сега. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Латфорд. Като докладчик в комисията Либе искам най-напред да благодаря на е, госпожа Латфорд и на госпожа Билт е, за прекрасното им сътрудничество. Мисля, че госпожа Латфорд е изготвила много добро становище за облегчаване на визовия режим. Разбира се, ще продължим сътрудничеството, е, за да постигнем добър компромис върху текста е, в комисията Либе. Но като е, докладчик искам да добавя е, някои неща преди да гласувате, най-вече по законодателната природа на акта. Искам да приветствам облегчаването на режима за Македония, Черна гора и Сърбия от 1 януари 2010 година. Знаете, че Македония изпълни критериите преди няколко седмици. А Сърбия и Черна гора в края на миналия месец съобщиха на комисията, че са изпълнили критериите, оставащите критерии. Надявам се, че комисията ще отдаде дължимото на това съобщение. Искам да ви кажа, че миналата седмица посетих Сараево, както знаете, Босна и Херцеговина и Албания не бяха включени в проекта на комисията през юли месец по чисто технически съображения, които тогава бяха правилни. Но разбира се, е, тогава се подцени риска от задълбочаване на етническото разделение в региона. След посещението си в Сараево, още по-категорично мога да кажа, че трудната политическа ситуация може да се осложни още повече, ако не изпратим положително послание към компетентните органи, че са постигнали напредък. Е, делегацията на комисията миналата седмица в Сараево поздрави чрез ръководителя си компетентните органи. Те успяха само за няколко седмици да покрият около 90% от критериите. Всъщност целта им е обща. Тук се включват мерките за борба с корупцията, с, изпиране на пари, борбата с финансиране на терористична дейност. Дори постигнаха споразумение за обмен на полицейска информация. Те имат обща цел и изпълняват трудни задачи. Само преди няколко седмици нещата изглеждаха съвсем различни различно. Когато комисията беше дала зелена светлина за облегчаване на визовия режим само за три от западно-балканските държави. Още тогава се очерта трудно положение в Босна и Херцеговина, особено по отношение на гражданството. Трябва да ви кажа, че ако не ускорим процеса, бедните хора и младите студенти ще бъдат най-тежко засегнати. Следващата а, а, седмица Босна и Херцеговина ще а, започнат да издават биометрични паспорти и ще издадат около 65 000 такива до края на годината. Това е очевидно положителна новина за техните граждани. Те очакват положителна новина и от нас. Смятам, че сега е време да изпратим положително послание от наша страна. Това съм записала в своя доклад. Госпожа Латворд също представи идеи. Първо, нека им дадем шанс чрез съвременно прехвърляне на тези държави в белия списък, като визовото облегчение започне да въжи само когато изпълнят критериите. Така няма да губим до допълнително време, което би било необходимо за изменяване на законодателството в бъдеще. Искам сега също да отправя призив към комисията да изпрати максимално бързо експертна мисия в Босна и Херцеговина, за да приключи преценката на ситуацията в началото на следващата година. Трябва да кажа, че и Албания постигна напредък, постигна всички критерии и цели във връзка с защитата на паспортите, е, и е издала Албания 155 000 паспорти с биометрични данни от юли месец. По незаконната иммиграция, гражданските права, безопасността, охраната на границите също има голям напредък. Няколко изречения за Косово. Това е единствената част от Западните Балкани изцяло извън процеса на стабилизация. Знае, че Въпросът е деликатен. Всички ще се опитаме да намерим разрешение на този въпрос, което да удовлетворява всички държави членки. И се надявам, то ще бъде удовлетворително и за хората в Косово. Трябва да намерим начин да привлечем Косово в процеса на либерализиране на визовия режим аз съм от Словения. Трябва да ви кажа, че е, Западните Балкани са една мозайка. Ако едно-две парченца липсват, е, цялата картина се замъглява, което води до риск от нестабилност и още по-голямо разделение в региона. Още веднъж, нека кажа, говорим за хора и за основните им права, а именно да се движат. Приключвам с е, следното от Бихач, недалеч от Словения, един студент ми изпрати писмо. Той ми е, писа, че дори Словения изглежда на векове разстояние поради затворените граници и силно се надява, че ще могат свободно да пътуват, а не да остават заложници на политиката. Мисля, че сега е редно да изпратим такова категорично послание на всички хора в Западните Балкани, че те също имат право свободно да се движат и да пътуват в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Много дълъг е списъка на колегите, желаещи да се изкажат. Моля, колеги, бъдете кратки за да може всеки да получи думата. Госпожа Пак е първата в моя списък. Господин председателю, колеги, Като начало ще кажа, че въпросът за облегчаване на визови режим няма нищо общо с дебата за разширяването. Настоявам да имате предвид това. Когато Югославия съществуваше, те нямаха проблемите, които съществуват сега. Моля, правете разлика между готовност за членство в Европейския съюз и готовност за безвизови пътувания. Това са две различни неща. И подобно на предходните оратори, не мисля, че съветът и комисията а, са започнали да правят разлика а, между страните в процеса на преговорите. Ако Сърбия и Черна гора не а, изпълняват изискванията в процеса, те трябва да бъдат третирани по същия начин, както другите, които не изпълняват а, изискванията. Значи Албания, Македония, а, те а, не са изпълнили всички изисквания. Много се прави. Много се прави. И не трябва да казвам това, което казах миналия път за Босна и Херцеговина специално. Хората непрекъснато забравят, че Албания е много стабилна държава с много стабилно коалиционно правителство след последните избори. И тя прави всичко, за да се подготви за членство. Те са издали около 150 хиляди паспорта с биометрични данни през последните а, няколко месеца, нещо, което другите държави в региона не са направили. Наистина комисията трябва да започне най-сетне да прави разлики. Защото там е необходима много голяма доза добросъвестност, която да отговори на очакванията на хората. Албания, Босна и Херцеговина трябва да бъдат третирани поне така, както другите три държави. Сега, по отношение на специфичното положение на Косово. Мисля, че ние, чрез измененията, сме го съобразили в достатъчно висока степен, там няма нещо като черна дупка, що се отнася до издаването на визите. Не мисля, че трябва да правим това, което е записано в параграф 18. Не бива да призоваваме комисията отново да започва законодателен процес следващата година. Не, напротив. Тук трябва да кажем точно това, което казахме за Сърбия и Черна гора трябва да разширим редакцията и да кажем, когато критериите бъдат изпълнени, тогава те могат да се присъединят. Не говорим за възобновяване на процедурата от самото и начало. Аз съм против абзац 18 и се надявам, че изменение 16 ще бъде одобрено. Колега Вигенин, о Вигенин. Господин Вигенин. Благодаря, господин председателю. Мисля, че не трябва да започваме нов дебат по въпроса. Мисля, че трябва максимално бързо да пристъпим към гласуване, тъй като днес имаме доста работа. Няколко думи обаче, като координатор на групата SID и като контрадокладчик. Искам да благодаря на баронеса Лътфорд за тясното и сътрудничество с докладчика в комисията Либе, защото това сътрудничество е изключително важно за вътрешната логика на посланията, които ще бъдат отправени с доклада и с становището на комисията Либе. Като цяло сме съгласни с казаното от баронеса Лътфорд и от Таня Файон. Мисля, че трябва да включим всички държави, които изпълняват условията, ясно зададени от комисията. Не следва да допускаме повтаряме това, което вече е ясно е казано, но няколко думи за Косово. Искаме по този въпрос в нашата група да бъде възприето по-нюансирано становище. Не сме готови да подкрепим предложеното от госпожа Латворд изменение 7. Искаме да подкрепите изменение 5. Струва ми се, че то е компромис, който може да бъде подкрепен от цялата комисия по външни отношения. Зная, че някои колеги са внесли и други изменения. Там всеки ще гласува по съвест, но мисля, че изменение пето може да получи подкрепа от всички. И на последно място смятам, и ние смятаме, че трябва да дадем този шанс на Босна и Херцеговина и Албания, особено като се има предвид напредъкът постигнат в Босна след внасенето на проекта от страна на комисията. Нуждаем се от такъв акт за региона, защото облегчаването на визовия режим е много скъпо на гражданите в региона и не трябва да чакаме друг нормативен проект от комисията. Тези две държави трябва да бъдат включени сега. Благодаря. Precisazione, nel momento in cui si concede la parola non è possibile prevedere quello che sarà il... Едно изяснение. Когато ви давам думата, Не можете да обсъждате това, което колегите могат или не могат да кажат. Това, което можем да направим, колеги, е да се придържаме към темата. Това са измененията или същинския текст, а не да започваме отново дебата, който вече е бил провеждан. Сега господин Талер. Благодаря, господин председателю. Ще бъда много кратък, особено като се има предвид, че веднага ще пристъпим към гласуване. Като гражданин на бивша Югославия мога да потвърдя, че преди 20 години е, за нас беше изключително лесно да е, пътуваме до град е, Залцбург, Триест, Венеция и Солун. Това беше най-лесно до Будапешта, Букурещ и София не беше толкова лесно обаче преди 20-25 години да се пътува. Какво казвам? В бивша Югославия хората бяха свикнали на Запад да пътуват свободно. И това, което сега правим, е да се върнем към това положение, да позволим на младото поколение да почувства това, което ние сме чувствали преди 25 години. Затова нека подкрепим тази либерализация това ще бъде много силно, мощно политическо послание, излъчено към региона и то ще има много голямо значение. Що се отнася до Косово? Предложението ми е следното. Нека на този етап забравим юридическите въпроси, които висят над Косово. Ние сега правим нещо за хората, които живеят там. Ние искаме да направим това за отделните хора, които заслужават да имат едни и същи права, без значение дали държавата им е призната от държавите членки или не. Грация. Рикям анкора. Благодаря много. Още веднъж нека кажа, колеги, насочете вниманието си към измененията и коментирайте единствено от тях. Господин Ван Бален. Благодаря, господин председател. Отдавам дължимото на извършеното от колегата Латфорд. Тук не става въпрос само за отправянето на някакъв сигнал към Западните Балкани и не само към тях, а и към народите на 27-те държави членки на Европейския съюз. Във връзка с противодействието на тероризма, организираната престъпност и на законната миграция. И аз приемам казаното от докладчицата, че ако всички тези държави бъдат ако някои от тези държави не бъдат включени в безвизовия режим, фактически никоя от тях няма да може да извлече полза от премахването на визите. Госпожа Боскот има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че линията, която следва докладчицата Латвърт и докладчицата от Либе Файон е много разумна. Подходът трябва да бъде разширителен. Е, не бива да е, разграничаваме босняци, сърби и харвати. Наистина е необходимо критериите да бъдат е, спазени, но никой не бива априори да бъде изключван. Ние сме против прекомерната бюрократизация на този процес. Е, всеки има право да попадне в позитивния списък, след като отговаря на всички условия. Благодаря. Господин Качин има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да напомня на всички ни за ролята на парламента. Ние сме призвани да динамизираме обстановката в региона. Изключително важно е нашата комисия, Комисията по правата и свободите и целият Европейски парламент да създаваме условията за нова динамика, за една положителна атмосфера в региона и в отделните страни в подкрепа на проевропейските сили в региона. Независимо от това, че Босна и Херцеговина явно е най-трудният за вземане на решение случай, Босна и Херцеговина би могла съвсем скоро да постигне напредък, на практика почти незабавно. Приветствам работата на госпожа Латвърт и на госпожа Файон и бих искал да кажа, че ежемесечните оценки на комисията. Става въпрос за изменение 2 по точка от преамбюла 4. Тези ежемесечни оценки са изключително важни. Албания може да последва е, е, в рамките на този процес незабавно, но Косово не може да бъде игнорирано повече. Крайно време е да признаем Косово и неговите граждани не като държавен субект, но във всеки случай гражданите на Косово следва да бъдат третирани като субекти на основни права и свободи. Тяхното свободно движение не може да бъде отричано. Не можем да загърбваме фундаменталните интереси на тези хора. Благодаря. Призовавам ви, колеги, да бъдете кратки. За пореден път нямаме много време. Господин Малено. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Твърде много е, от изказалите се е, сякаш е, са убедени, че визовите режими възпрепятстват свободното движение на хора. А това не е така. Който кандидатства за виза, обикновено я получава. Визовият режим не означава затворени граници. Нашата цел е единствено да възпрепятстваме терористите и престъпниците. И а, изключенията, освобождаването а, а, на визовия режим за Албания, Косово, Босна и Херцеговина и прочее, ще бъде прекрасна новина за терористите и престъпниците, а не за а, добросъвестните гра, а, граждани. Господин Сиреч, по процедурен въпрос. Господин, господин председател, припомням дневния ред, който приехме в началото на заседанието. Не виждам в дневния ред да се говори за дискусия, за дебат по доклада, а тъкмо това тече в момента. Процедурата на гласуването с електронни карти ни задължава да сме в залата. Към момента е, на гласуването. Тоест, е, трябва да приключим разговорите и да гласуваме. В противен случай ще трябва да изменим формулировката в дневния ред. Да, както вече казах, за мен е трудно да прекъсвам колегите, е, макар и те наистина е, трябва да се изказват максимално кратко, но ако е, комисията не възразява по това процедурно предложение, нека, нека гласуваме за, за него, за прекъсване на дебата или на изказванията и пристъпване към гласуване. Авторката иска думата, госпожа Латфърд. Е, само един кратък коментар. На вниманието на колегата Вамбален и отчасти в отговор на току-що чутото от господин Лене, е, това, че безвизовия режим е, благоприятства терористите и престъпниците, категорично не. И в отговор на въпроса зададен господин Вамбален, е, потвърждавам – не може и дума да става за вдигане на, на визовия режим без съответните е, трети страни да са от, отговорили на условията, а именно противодействие на е, престъпността е, и тероризма, включване на спогодби за реадмисия, изпълнение на всички изисквания по линия на сътрудничеството между съдебните и правоохранителните органи. В, а, е, в Великобритания, а, е, а, знаете, а, през цялото време, е, докато е, Ира извършваше своите бомбени атентати, на времето ние не прекратихме действието на безвизовия режим. И дума не може да става за това, но пък и дума не може да става за отслабване на критериите, които са формулирани. Благодаря. Добре, колеги, нека повторя онова, което вече казах, а именно, ако мнозинството от членовете на комисията желаят да пристъпим незабавно към гласуване, нека кажат. Вдигнете ръка, моля, онези от вас, които сте за незабавно гласуване. Мисля, че мнозинството е явно. Надявам се да не ми се обидите, е, онези от вас, които са се записали за изказване, ако не им дам думата. И така, пристъпваме към гласуването с изменение номер 17, внесено от авторката Баронеса Латвард, които са за, моля, против, Приема се. 18-то изменение. Моля. А 19-то, извинете, авторката на проекта за... По 19-то. Гласуваме 19-то изменение за и против. Приема се. Четвърто, за, против, Въздържа, въздържали се. По-добре да, да проверим електронно, колеги. Значи, моля, започнете гласуването. Проблеми има ли някакви? Въздържате се. Да, да, но ня... Е, е, някой е, не успява да гласува електронно, така или иначе всички гласуваме електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Ако колегата, чиято карта не работи, е гласувал против. Седмо изменение от авторката на проекта. Моля, които са за, против. Проверка искате? Добре, ще проверим по електронен път. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. За, ste vi, сте вие? Значи се приема. Значи той, той гласува против а, и, и, и не може да гласува по електронен път. А, да, но имаше друг, казва председателят за, така че изменението се приема. Аз съм против. Моля, моля да, да отбележите и да стане ясно за какво гласуваме. Минаваме на шесто изменение, колеги, които са за. Да гласуват шесто. Които са за, против шесто. Пак ще трябва да проверим по електронен път. Моля да гласувате. Шесто. Прекратете гласуването. Приема се. Вече е, имам електронна карта, а, а устройството на колегата до мен не функционира. Той е за. Не. Е, е, от това резултатът не се променя. В протокола ще запишем само е, волеизявлението на колегата, но то е без особено значение. Девето изменение устно за Против. Приема се. По-нататък второ. За. Против. Приема се. Четиринайсто, Против. Значи отхвър, отхвърля се. Добре, по искане на някого тук ще проверим по електронен път 14. Моля да гласувате. Прекратете. Отхвърля се. 15-то изменение, колеги, за, против, отхвърля се. И накрая 16-то изменение за, против, също се отхвърля. И така, госпожо Латвард, Бих искала само да кажа, господин председател, че както посочих преди гласуването, въпросът за Косово е деликатен и аз призовавам да оставите известна възможност за доработване на текста с комисията Либе. Седмо беше прието с твърде малко гласове за сметка на пето. Моля, нека онези, които са против седмо изменение, е, да не се повлияят в решението си е, при окончателното гласуване на текста. Нека седмо изменение не влияе върху решението ви за или против цялото е, становище. като автор на проекта Становището, както и автор в Сянка в Либе, който ще гласува и в Либе, най-добре осъзнавам, че трябва да се споразумее между двете комисии. Добре, добре, колеги, окончателно гласуване на целия текст по електронен път. Моля, които са за и против, съответно прекратете гласуването. Приема се 51 <clears throat> за, 8 против. Поздравление на авторката. Поздравление на колегата Ладфед. Posso, fare, posso chiudere Bene. L'onorevole Muniz. Ha chiesto. Eh, ha chiesto di intervenire la collega Muniz, prego. Госпожа Мунис желая думата. Имате я. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да изразя протеста си срещу е, начина по който е, бяха прекъснати изказванията. Е, повечето е, членове на комисията получиха възможност да се изкажат, е, но останаха и такива, които не можаха да се изкажат. Или водим дебат, или не водим дебат. Е, аз е, смятам, че е, отношението към мен е, не бе е, сред най-добронамерените. В край на краищата обсъждахме измененията. Аз исках да разясня две от измененията, свързани с Косово. Ние е, не възнамерявахме да правим е, обструкции е, срещу евентуалните преговори за премахване на визовия режим с Косово. Просто искахме да се окажат ясно органите, институциите, които биха били компетентни е, да водят такива преговори. Става въпрос за международно признатите институции, за унези, е, които се ползват с признанието на съвета за сигурност на ОНЕ по резолюция 1244. Това е смисълът на нашите изменения, но е, ние бяхме възпрепятствани да ги разясним. Благодаря. Отбелязвам вашето изказване, госпожо, казва председателят. Но. Но фактически се получаваше повторен дебат, който не бе предвиден в дневния ред. Но, продължава ораторката, повечето от членовете на комисията получиха възможност да се изкажат. Да, както казах, казва, казва председателят, отбелязвам а, а, вашето мнение. Аз мятам, че а, поведението ми съответства на а, вменените ми задължения. Минаваме на точка 6, а, размяна на мнение относно резултата от а, референдума, произведен в Ирландия а, за Лисабонския договор. Преди да се занимаем с по-конкретния въпрос по-нататъка за Европейска служба за общи външни действия. Наистина добре би било да обменим мнение относно референдум. Аз бих искал да кажа накратко няколко думи по този въпрос за резултатите от референдума. Очевидно е, че е, е, в него е, се представи целият спектър политически е, позиции, е, така широко, както и тук е, в залата, като всички, разбира се, са обединени в името на демокрацията и свободното изразяване на народната воля. Мисля също, че трябва да държим сметка за следващите няколко етапа от процеса на ратификация на Лисабонския договор. Тук те първа ще са необходими някои прагматични и гъвкави решения. Знаете, в резултат от евентуалното забавяне на процеса на ратификация биха могли да възникнат нови проблеми. Знаете, че президентът на Чешката република Клаус все още не е заявил намерението си е, за това дали смята да ратифицира актовете, т.е. да подпише ратификационните актове, които са приети от двете камери на е, чешкия парламент, е, изчаквайки все още решение на чешкия конституционен съд. Това би могло да забави влизането на договора в сила със седмици, вероятно и с месеци. Освен това, в светлината на дебата, който бе проведен тази седмица в пленарната, по-скоро който предстои да бъде преведен в пленарната зала тази седмица, би трябвало да помислим за собствената си работа на Комисията по външните работи през идните седмици и месеци. Въпросът е такъв. Най-напред, как бихме могли да гарантираме по-нататъчното функциониране на европейските институции, в частност Европейската комисия, е, от една страна, от друга страна е, да отчитаме новата институционална обстановка съгласно Лисабонския договор. Е, по договора от Ница, броят на комисарите трябва да бъде 26 вместо 27 по Лисабонския договор в резултат от решение на съвета се предвижда 27 комисари, т.е. по един от държава членка. Някои предлагат а, новата комисия и а, върховният представител на Европейския съюз да бъдат гласувани съгласно действащия договор и онези държави членки, които нямат свой представител в колегиума на комисията, т.е унази държава членка, която няма свой представител, да получи правото да посочи върховен представител. Но какво ще стане след това, когато Лисабонският договор влезе в края на краищата в сила? Е, по-нататък всичко това ще доведе до е, преразпределение на портфейлите между комисарите е, значително намаляване на е, ресора външна политика. Е, да не говорим, че при всяко преразпределение на портфейлите комисарите ще трябва да бъдат изслушвани от парламента. По-нататък върховният представител на, на Съюза били приел евентуалният кандидат да бъде изслушван е, от парламента преди влизането на Лисабонския договор в сила и така нататък и така нататък. Въпросите са много. Имате възможност да се изкажете. Очаквам с интерес е, вашите мнения. Госпожа Найци има думата най-напред. Благодаря, господин е, председател, уважаеми колеги. Бих искала най-напред от името на колегите от своята група да изразя голямото ни удовлетворение от резултата е, в Ирландия. Е, малко повече от 67% гласуваха за Лисабонския договор и е, това е една подавляваща победа е, за Европа. Парадоксално е, че е, е, ирландските граждани е, осъзнаха е, в пълна степен е, колко е важно да членуват Европейския съюз поради тежкото економическо положение, в което се намира днес в резултат от общата финансово-економическа криза. Явно неволята ги е принудила да осъзнаят колко е важен Лисабонския договор. Що се отнася до двамата президенти на държави членки, които все още не са подписали е, ратификационните актове, е, приети от съответните парламенти. Надявам се те скоро да изпълнят е, задълженията си, така че и договорът да влезе в сила. Не съм сигурна, господин председател, дали очаквате от нас, съответно от мен, веднага да коментирам Европейската служба за външно действие или пък е, първо да разменим мнение по Лисабон и, и след това. Добре, пак по Лисабонския договор ясно е, че веднага след влизането му в сила ще настъпят някои дълбоки промени. Най-важните от тях са най-напред ще бъде премахнато разграничаването между е, трите така наречени стълба. Е, това е изключително важно. Е, далеч повече въпроси ще бъдат приемани с квалифицирано мнозинство, което е също важно. Най-големите и най-значимите промени ще, ще засегнат политиката в областта на външните отношения и сигурността. Най-напред с създаването на поста постоянен президент, председател на Европейския съюз съюз, който ще представлява е, на външнополитическата арена съюза на равнището на държавните и правителствените ръководители и върховен е, представител на съюза, е, както и заместник председател на комисията, отговарящ за външната политика и сигурността. Дали ще можем да намерим е, такъв човек, е, способен е, сам да се справи с тази тежка задача, е отделен въпрос. Но връзката между позицията върховен представител по е, е, външната политика и сигурността и е, задачата да сътрудничи тясно с съвета, в качеството си и на заместник-председател на комисията. Съчетаването на тези две функции евентуално би попълнило празнотата, на която ставаме свидетели от време на време по-настоящем. Що се отнася до службата за външно действие, е, е, ще коментирам след малко по-подробно -по този въпрос, но ако се опитам да се изразя максимално неутрално, изграждането на една същинска общоевропейска дипломация ще бъде процес от изключително значение през следните няколко години. Благодаря. Господин Брок има думата. Благодаря. Ще се възползвам от възможността, за да направя няколко коментара. Резултата от 67,1% е един много важен знак от и за Ирландия, както и за Европейския съюз. Той показва, че е възможно да се дискутира, да се разяснява Лисабонския договор, така че той да бъде подкрепен от населението. Неоснователните твърдения за загуба на неутралността, Въпросите, свързани с етиката, семейното право, се оказаха неподкрепени по същество. В много от държавите членки, както и в Ирландия, имаше нов вид дискусия. В Ирландия бяха взети предвид ирландските консерватори и тяхното становище. Беше възможно да бъдат изложени лъжите и а, фалшивите твърдения срещу договора. Това е знак, че остатъка от процеса по ратифициране на Лисабонския договор трябва да приключи. И от петък във всички държави членки договора е ратифициран или от парламентите, или чрез референдум. Сега остава единствено подписите на двама от президентите. Това е важно от гледна точка на конституционното право. Радвам се, че президента на Полша Качински възнамерява да спази дадената дума и да ратифицира и да подпише ратификационния акт. Мисля, че това също е още един добър знак. И вярвам, че трябва да запазим спокойствие и да изчакаме становището на Конституционния съд. Конституционния съд на Чехия вече заяви, че ратификационния акт и договора от Лисабон не противоречат на Конституцията на държавата, така че не вярвам постановлението на съда а, дълго време, да отнеме дълго време в а, а, приемането му. Така че вярвам, че до края на годината договора ще влезе в сила. И още един коментар, който ме занимаваше през последните дни. Един лидер на опозиция от държава вече ратифицирала договора по международното право е написал писмо до президента на друга държава, призова, в което го призовава да не вземе предвид становището на парламента и Конституционния съд на съответната държава. Чудя се какво ли би станало в тази държава, ако лидер на опозиционна партия от Германия или Холандия пише на кралицата и я призове да не вземе предвид решението на една от камерите на парламента, а именно камерата на представителите – всички можем да си представим каква би била реакцията на британската преса. Не мисля, че трябва да твърде много да сме загрижени за тази ситуация. Мисля, че господин Клаус не може да бъде разиграван по такъв начин и той очевидно ще подпише в определения срок. Що се отнася до процедурата, на този етап е в сила договора от Ница. Председателя на комисията е назначен именно по този договор. Назначен е с квалифицирано мнозинство. Мисля, че сега процедурата трябва да бъде оставена на естествения си ход и след като бъде постигнато споразумение от коя страна да бъде върховния представител, то процедурата ще продължи, а останалия състав на комисията може а, да бъде определен. Що се отнася до върховния представител – ще има необходимост от последващо решение, с което да бъде назначен върховния представител и а, заместник-председател на комисията. Така че, когато се стигне до изслушванията, върховният представител трябва да се третира по същия начин, по който се третира и всеки друг определен за комисар така че той да служи на колегията. В светлината на думите на госпожа Нейтс, имаме основание да мислим за бъдещето на Европейската служба за външна дейност и за един график, който бихме могли да определим за нейната дейност и за създаването най-вече на службата. Благодаря. Благодаря, господин Брок, казва председателя. Следващия оратор, госпожа Мейер. Господин Мейер, извинете, казва председателя. Най-напред не трябва да забравяме, че това е второто гласуване на народа на Ирландия. Макар този път да гласуваха за, предишният те гласуваха не. Искам да обърна внимание на колегите, че ако бяха гласували и този път по същия начин, както първия, може би народа на Ирландия щеше да бъде принощаван непрекъснато да повтаря провеждането на този референдум. Тук говоря от името на група, която не е евроскептична, а е просто взискателна по отношение на Европейския съюз. И ако Европа има бъдеще, то то трябва да се основава на, основа... на принципите на демокрацията и уважението на волята на народа. В този случай народа на Ирландия беше подложен на кампания, в която Европейската комисия и а, големия бизнес в Ирландия инвестираха огромни количества средства. Така че финансирането на двете кампании за положителен и отрицателен вод се различаваше съществено. Според а, моята група такъв подход а, е недопустим. Действително необходимо участието на гражданите в делата на Европа, но в този случай ние сме поели погрешната посока. Според мен в Ирландия Лисабонската стратегия, която в момента е в сила, ни позволява създаването на 20 милиона работни места и инвестиране на 3% от брутния вътрешен продукт в научно-развойна дейност. Европа е в ситуация, която е дори още по-лоша от кризата от 1930 година. Така че може да се каже, че ако Лисабонския договор се беше провалил и никой не беше поел отговорността за това, ако разгледаме членове от 48 и 49, ще видим какъв е модела, който ни доведе до това ужасяващо положение. Това щеше да позволи социален дъмпинг на цялата територия на Европа. Тези два члена са същината на договора от Лисабон. Те са свързани а, с създаването на нерегулиран пазар в, в областта на свободата на услугите и създаването на европейски социален модел. Никой не, при, не поема отговорността. Попитахме господин Барозо защо не признава провала на Лисабон и това, че този провал е негова отговорност? Той беше съвсем откровен и заяви, че не е отговорен за това, защото лицата, които са отговорни за провала, са в САЩ, в Вашингтон. И имаме така наречения брюкселски консенсус, но в САЩ се смята, че най-доброто което може да се направи по отношение на пазара, е да се остави той на неговия естествен ход. Така че нека се замислим относно начина по който се опитваме да градим Европа. И да видим, че ние се отдалечаваме от, оригин... от първоначалната идея за повече Европа. Вчера получихме документ относно външната служба, а утре е крайният срок за представяне на изменения. Този въпрос е важен, тъй като Европейската служба за външна дейност е, е нещо изключително необходимо и на нас е, са ни необходими повече от няколко дни, за да изготвим своите изменения. Що се отнася до европейската външна политика? Това, което искаме ние – е не просто да следваме събитията в САЩ и победата на републиканците или демократите и а, трябва да гледаме това, което се случва в Европа. Говорим за една политика на защита на Европейския съюз. Трябва да се имат предвид оръжията за масово разрушаване и други. Тази политика трябва да бъде абсолютно автономна и а, трябва да бъде инструмент за действие на международната сцена. Не трябва да събравяме това, че европейската политика има свои собствени цели, които трябва а, да преследва. Както казах, аз не съм евроскептик, господин председател. Ние подкрепяме Европа, но изискваме от Европа да бъде такава, каквато я искаме и каквато я градим. Процедурите, приети до сега, не биха ни позволили това. Ние в момента се движим в посока точно обратна на тази, очертана от Виктория Го през 1838 относно федеративните държави. Ако Лисабонския договор бъде ратифициран от държавите, които все още трябва да ратифицират. Знаем, че в Обединеното кралство все още има дискусия по този въпрос и има проблем с консерваторската партия. Мисля, че трябва да продължим да бъдем изключително стриктни ще се повторя в критиката си а, по отношение на секретарията. Не може в понеделник да получаваме един документ и да се определя крайен срок за внасяне на изменения до сряда. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожа Луначек има думата. Благодаря, господин председател. Ще започна на испански, за да отговоря на господин Мейер. Казахте, че вашата група е, а, са изключително взискателни. Това въжи и за групата на зелените. Ние винаги сме изисквали много повече от това, което представлява Европейския съюз. А, и, по, и неговото становище и политика по отношение на Лисабонския договор. Сигурна съм, че вие не Споделяте нашата гледна точка, но аз защитавам позицията, че Лисабонския договор ще доведе до по-голяма демокрация в Европейския съюз. Парламента ще има повече права. За това се очудвам, че вие, като член на Европейския парламент, не подкрепяте този договор. Но, както и да е, тази дискусия сме я водили и преди. Ще продължа на английски. В събота Новината за положителния вод в Ирландия ме зарадва изключително много, както и моите колеги. Причината беше, че този път ирландския народ две трети в своето мнозинство подкрепиха по-голямата демокрация в Европа. Аз самата една седмица по-рано бях на кампания в подкрепа на партията на зелените в Ирландия и забелязах огромна разлика. Този път институциите, партиите в правителството, а и останалите, дори а, институциите на, съвет, на Съюза, разглеждаха въпроса изключително сериозно. Проблема беше, че първия път страните, които подкрепиха Лисабонския договор, бяха убедени, че всичко ще бъде наред и не е необходимо да се предприемат каквито и да е действия. Имаше някои а, неоснователни аргументи на страните против Лисабонския договор, но всеки, който разгледа договор от Лисабон, ще знае, че тези неща не могат да се случат. Имаше, например, едно становище, че минималната заплата ще, минималната надница ще е, спадне до 1,84 евро. Това а, очевидно не беше вярно, но въпреки това присъстваше на плакатите а, в демонстрациите по улиците. За щастие, хората този път не повярваха на този тип аргументи и аз самата бях много щастлива от този факт. Както казах вече, мисля, че важното е, че а, хората, които подкрепяха договора и принадлежността към една а, едина Европа, а най-вече имаше и една група на млади хора, които подкрепяха кампанията и използваха аргумента «Ние принадлежим на Единна Европа». Не можем да забравяме и ролята на финансовата криза, но дори ако не харесваме целия, всички аспекти на Европа, ние искаме да принадлежим към нея. Това беше пропагандираната идея. Така че към момента, както казаха някои от колегите, знаем, че президент Качински е заявил, че ще подпише. Аз самата много се радвам за това. Все още има какво да се направи по отношение на президента Клаус, но може би добрите ни отношения с него ще, подпомогнат, ще го подпомогнат в вземането на правилното решение. Що се отнася до господин Камерън? и а, Обединеното кралство. Аз посет... направих едно посещение през уикенда и забелязах, че господин Камерън заявяват, че не искат да повлияят коя... който и да е държавен глава, в която и да е друга държава. Така че аз подкрепям гледната точка, че писмото на господин Клаус не е нещо, което може да бъде подкрепяно. що се отнася до описанието на господин Брок в Германия, Австрия, да, това е една интересна гледна точка. Можем да си представим как биха протекли нещата в Англия. Относно Общоевропейската дипломатическа служба, мисля, че можем да я обсъдим на по-късен етап – аз очаквам с, с нетърпение по-активната роля на Европейския парламент, на националните парламенти и на европейските граждани във връзка с договора. Мисля, че това ще бъде една възможност хората да действат заедно, да се опитат да променят нещата. Това, за което аз самата да се надявам, по отношение на външните отношения и ролята на Европа на международната сцена, е тази роля да бъде изключително силна, да защитим изключително а, правата на човека, да предотвратяваме конфликтите, така както е предвидено това в Лисабонския договор, да не се съсредоточаваме само върху военните конфликти, а като цяло върху предотвратяването на конфликтите. Така че именно това очаквам и се надявам а, на подкрепа от парламента, така че всичко това да бъде осъществено. Благодаря. Е, колега. Благодаря. Господин Петеринг. Господин председателю. Исках да се изкажа а, по казаното от а, уважаваната колега госпожа Нейц. Но преди да направя това, вземам повод от бележките на господин Брок във връзка с опозиционния лидер в Великобритания. Мисля, че трябва добре да си дадем сметка този човек какво прави. Великобритания е дала думата си а, камерата на общините, камерата на лордовете се е произнесла. Кралицата е одобрила техните решения. Ако сега ще има референдум, тогава всъщност Великобритания ще се отметне. Вярно е, че а, този човек а, призова а всъщност тако е вярно, че той е призовал президента на Чешката република да не подписва закона за ратифициране, това е подбудителство към нарушаване на Конституцията от страна на чешкия президент. Представете си един високопоставен ръководител или служител на е, Европейския съюз е, да се държи по този начин. Каква реакция ще наблюдаваме във Великобритания тогава? Е, опитвам се много внимателно да подбирам думите си, но това, което прави този човек, е нарушаване на европейското право. Това е нова форма на империализъм, тъй като ратификационният процес е приключил в 27 държави членки. А един човек се опитва сега да върне този процес назад. Това е нарушаване на фундаменталното доверие. А, госпожо Найтс, мисля, че а, вашето становище е прекрасно. Но ние като парламент Е, проблем с превода ли има? Пита ораторът. Госпожа Найц. Още не съм имала възможност да си представя текста. Това е всичко. Но моля, заповядайте с коментарите си. Аз пък разбрах, че вече сте го направили. Може би, господин председател, ще ми разрешите да дам своя принос в дебата, след което госпожа Найц да го вземе предвид. Е, много внимателно се опитвам да мисля и си заслужава да включим в текста разпоредба за е, участие на Европейския парламент в дейността на тази външна служба. Защото Европейският парламент трябва да разполага със свои представители от самото начало в чуждите мисии, в чуждестранните мисии. А ако това не се постигне от началото, много трудно ще се преборим за него в последствие. Значи Европейският парламент трябва да бъде представен и представляван в чуждестранните мисии на Европейския съюз. Благодаря, колеги. Ако сте се записали за участие, моля да коментирате само общите аспекти, а именно да дадете своите коментари за резултатите от референдума, след което докладчикът може да засегне институционните аспекти на изграждането на външната служба на Съюз. Господин Корачев. Аз също, както и много от моите колеги преди това, съм много доволен от референдумът с да в Ирландия от миналият петък. Много се радвам, че гражданите на Ирландия успяха да направят разлика между отношението към националното им правителство и бъдещето на Европа. Европа, в, особено в положение на криза, се нуждае от визия, от бъдеще, от нов договор за реформи, какъвто е Лисабонският договор – и а, не може да не забравяме, че също така сегашната криза изигра своята роля, финансовата криза. Без а, тази финансова криза, без Европейският съюз, фактически Ирландия щеше да бъде толкова банкротирала държава, колкото е и Исландия. Затова и в Исландия има а, такова движение, проевропейско движение за влизане в Европейския съюз. Аз не съм привърженик обаче на даването на специални условия на страни членки, за да подпишат един или друг договор, един или друг европейски документ, като абсолютно според мен ненужните гаранции в социалната сфера, в данъчната сфера, в, фамилната, по фамилните въпроси, които бяха дадени на, на Ирландия, но според мен те не задължаваха, или Лисабонския договор по никакъв начин не задължава страните членки да въведат някакви ограничения или европейски задължения, които бяха използвани от противниците на Лисабонския договор като аргумент да се гласува срещу Лисабонския договор. Колкото до това дали комисията ще бъде по Лисабон или по Ница, доколкото разбрах, господин Барозо ще изчака срещата на съвета на министрите в края на октомври, за да реши или да, за да решат заедно с, с страните членки по Лисабон или по Ница ще бъде конституирана следващата комисия. Аз много се надявам от полските колеги и от чешските колеги, които са тук, да, да чуем директно от тях а, кога полският президент ще подпише. Аз съм сигурен, че той ще подпише до следващите няколко дни. А, всичките тези обструкции, бих казал, които се опитват в Полша, да, в, извините, в Чехия да бъдат създадени, за да не може да влезе в Лисабонския договор в, в сила, смятам, че ще бъдат преодоляни в скоро време. Надявам се до края на годината договора да може да влезе в, в сила и комисията наистина да бъде избрана по Лисабонския договор. Аз си запазвам правото след това, след когато колегата Ниц представи нейното мнение за Европейската служба по външна политика, външни действия, да изкажа също моето мнение по този въпрос. И искам само да имаме ново уточнение. Това мнение, на, което ние получихме вчера, това мнение е базирано на а, е, инициатива на нашата комисия или е базирано на някаква а, мнение на комисията и какъв, каква е следващата стъпка, доколко а, специфични трябва да бъдем в нашето мнение на, към, а, към Европейската комисия или към бъдещият върховен представител за външната политика на Европейския съюз. Благодаря ви. Si tratta di un parere ad una relazione della Commissione Affari Costituzionali. Prego, la parola al collega Vigenin o Vigenin. Thank you, Chair. Vigenin is the right pronunciation. Uh, Вигенин е правилното произношение. Now, maybe... Виждам, че Дебата е много общ. Мисля, че още не сме чули становището на госпожа Бр... не, Анеминейц за външната служба, но можем да обменим някои становища. Първо, социалистите и демократите са много доволни от крайния резултат от е, от референдума в е, Ирландия. Много се радваме, че втория референдум успя. Първия референдум беше разочароващ. Мисля, че резултатът ще бъде е, с много голямо отражение върху Европейския съюз, както във вътрешен, така и във външен план. Мисля, че това да от страна на Ирландия ще доведе до край е, институционната криза в Европейския съюз. Е, и ние ще можем пред външния свят да се представяме вече като много по-силни. Разбира се, остава въпроса за ратифицирането от Полша, от Чехия. Много се радвам, че полския президент потвърди готовността си да подпише е, закона за ратифициране на договора в Полша. Сега за чешкия президент знаете как стоят нещата. Не съм сигурен, че ако се окаже върху него голям натиск, изходът ще е положителен. Но ако полския президент подпише закона за ратифицирането, тогава в Европейския съюз ще остане един единствен човек, който ще възразява срещу Лисабонския договор. И кризата, е, която ще се зададе в Европейския съюз, ако този единствен човек не ратифицира, ще се дължи именно на този единствен човек, на чешкия президент. И за това се надявам, че е, политическите сили в Чехия, е, които са за Лисабонския договор, трябва да си свършат работата. Ние като Европейския съюз не трябва да се опитваме да оказваме натиск върху чешкия президент. Двете камери на чешкия парламент вече са ратифицирали докум, документа. И не, не виждам друга причина, освен странния характер на президента, която да попречи на ратифицирането. Мисля също, че британските консерватори трябва да са съвсем наясно, а, с тези слухове, че имало някакви договорености между чехите и Дейвид Камеран, чехите да се опитат да замразят процеса на ратифициране, докато британските консерватори дойдат на власт. Сега, на мен ми се струва, че всичко това не е много сериозно. Няма сериозна политическа сила, а, а Торите са политическа сила, която би желала да управлява Великобритания от до година нататък не мисля, че сериозна политическа сила е, би е, проявявала такова странно политическо поведение в Европа. Това според мен е абсолютно невъзможно. Затова аз вярвам, че до края на годината ще бъде ратифициран договорът. Естествено, има някои а, е, съпътстващи институционни аспекти. Трябва да изчакаме, казва се, а, е, съветът да вземе решение за състава на комисията. Моето лично убеждение и убеждението на социалистическата група е, че трябва да създадем комисията, да я очредим по Лисабонския договор. Разбира се, трябва да подготвим вота за следващата комисия по действащите правила, но стремежа ни трябва да бъде да сформираме тази комисия на основание Лисабонския договор. Сега, по отношение избора на Барозо, вярно, че се говори за лисабонско мнозинство, но гласуването беше по правилата от НИЦ. Естествено поставя се въпросът, може ли председателя да е избран съобразно правилата от Ница, а пък комисията да бъде учредена съобразно правилата от Лисабон. Не го възприемайте като провокация, но може би ще е добре тогава да гласуваме на ново председателя на комисията за да внесем максимална юридическа яснота. И сега струва ми се, че след като Лисабон бъде окончателно ратифициран, съветът и самият Барозо ще имат много важна роля и ще имат много голямо значение за избора на първия председател на съвета и за върховния представител в областта на външните отношения. За това Мисля, че тогава ще съществува правно основание за създаване на тези две длъжности, но ще е много важно и кои хора ще ги заемат. Още веднъж повтарям. Смятам, че върховният представител за външната политика трябва да бъде излъчен от Европейското социалистическо движение, за да има равномерно разпределение на политическата отговорност между основните политически групи. И най-сетна Европейският парламент трябва да бъде активен, да участва максимално пълноценно в целия процес. Можем да продължим по-нататък с по-прецизна дискусия с институционните аспекти на доклада на госпожа Анеми Нейц, но това ще е само начало, защото пред нас има толкова много предизвикателства, свързани с външната политика, общата политика във външните отношения и сигурността. Наше задължение е сега да се опитаме да повлияем на този процес и тъй като началото е ново, трябва да го оформим така, че то да бъде добро начало за европейските граждани и да можем наистина да изиграем ролята си. La parola al collega Casulides. Prego. Господин Казолидис има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да отбележа, че ирландският народ в своето суверенно право гласува за и разбира се, суверено право на ирландския народ е този път да гласува по начин различен от начина по който гласува миналия път. И то благодарение на това, че съветът на Европейския съюз формулира конкретни ангажименти към Ирландия, за разлика от положението по време на първия референдум. При което тези ангажименти не са оформени в договора. Нека и не забравяме, че до настъпването на финансовата криза, финансова криза, която доказа недвусмислено взаимосвързаността ни, не бива да забравяме, че Ирландия Исландия, извинете, е, и не мислеше да се кандидатира за членство в Европейския съюз. А днес, е, осъзнавайки е, неспособността си да опази стабилността на финансовата си система, Исландия кандидатства. Някои казват, че ирландците ще да бъдат питани докато в края на краищата не кажат да. Но какво се опитват да правят а, е, а, е, е, торите? Торите в а, Великобритания се опитват а, да направят точно същото. Това е на вниманието на онези, които навеждат такъв аргумент. В а, Великобритания а, двете а, камари на парламента са ратифицирали Сабонския договор, кралската санкция е и дадена. Някои в е Великобритания по-настоящем, се опитват да върнат нещата назад. Очевидно е, че е, мнозина от нас е, подценяват същината на представителната демокрация. Ние тук заседаваме в парламента благодарение именно на представителната демокрация повечето държави членки са ратифицирали Лисабонския договор по процедура в рамките на представителната демокрация и тази процедура е не по-малко законна от процедурата на референдума. Още повече знаем, че е, въпросите, е, които определят е, вота за или против един референдум, може и да нямат нищо общо с съдържанието на договор. Трябва да кажа, че изпитах е, облегчение, когато чух е, думите на президента Клаус в Прага, е, е който е, отправи послание до е, британските консерватори в смисъл, че е вече твърде късно да се отстъпва. Той, президента Клаус, не би могъл да изчака до парламентарните избори в Великобритания. Аз съм сигурен, че президента Клаус е разумен човек. Той е, е, добре познава позицията на Чешкия конституционен съд. На много въпроси бе даден отговор, както между другото от е, Чешкия, така и от Германския конституционен съд. И аз се надявам съвсем скоро недвусмисленото решение на Чешкия конституционен съд да даде възможност на чешкия президент да подпише ратификационния акт, така че договор от Лисабон да може да влезе в сила от началото на следващата година. След това, след като Лисабонския договор стане договор на и за Европейския съюз, и с това приключвам господин председател, тогава Никоя отделна страна не би могла да държи целия Европейски съюз заложник на вътрешната си политика. А точно обратното. Онова, каквото и да е то, е, което възнамеряват да правят е, консерваторите е, в Великобритания до година, ще зависи от способността им да убедят останалите 26 държави членки. Що се отнася до казаното накрая от господин Вигенин за Барозо? Според мен това, че господин Барозо е председател на комисията, е решено веднъж и завинаги. Според мен тук не става въпрос за легитимност. Не може да се поставя е, така въпроса. Имайки предвид, че е, президента Барозо се ползва е, с мнозинството и по Лисабонския договор. И вече ако легитимността на е, господин Барозо се е, постави под въпрос, то ще трябва да се постави под въпрос и легитимността на парламента, избран също съгласно Лисабон, е, договор от Ница, извинете. Благодаря. Остават трима записали се за изказване. Моля, бъдете кратки. Е, след което, разбира се, ще изслушаме и докладчикът. Господин Лезинг. Госпожа, извинете, Лезинг. Да, благодаря. Много се говори днес за демокрацията. В Германия ние казваме, че онова, което не е по мярка, е, трябва да бъде пригодено да, да пасне. Та... Всички тези неща, свързани с свободата на словото, е, пряката демокрация, референдумите, съвместните решения се вписват в демократичния механизъм. Но той е сложен. Е, и ние ставаме свидетели на, на това всеки ден. Не бива да забравяме, че е, истинската свобода на изразяване е, на мнение е мерило за е, демокрацията. Е, а демократичните правила е, се нарушават и, и чрез един референдум. Виждали сме и това. И аз мисля, че европейските институции не би следвало да остават неутрални. Немалко членове на Европейската комисия отидоха на място в Ирландия, участваха в кампанията за. Но пък това противоречи на местното ирландско законодателство. Доколкото разбирам, финансови средства и на Европейския парламент са били използвани в подкрепа на кампанията за в Ирландия. Ryanair, доколкото знам, както и други компании, е, са инвестирали хиляди. Та дали това точно е демокрация? Дали, дали това е пряк или представител на демокрация? Дали е уместно представители на комисията да влияят по такъв начин на е, суверенния вод в една е, държава членка? Господин Брок каза, че Лисабонския договор е, е ухулван е е, от, от всички е, страни, че видите ли Европейският парламент ще има по-решаваща роля съгласно Лисабонския договор. Но ако вземем 36 член от договора или пък 275 ще видим, че е, Европейският парламент няма да може да се произнася, е, например, по това дали да бъдат изпращани въоръжени сили в Афганистан. Е, разделението на властите по този въпрос е практически премахнато от Лисабонския договор. Какво ще кажете за това? Председателя дава думата на следващия оратор. В Полския парламент, господин председател, аз участвах е, в съставянето на законопроекта за ратификация, е, в неговото приемане. Страстите бяха разгорещени и ви уверявам, е, колеги, че полският президент скоро ще подпише закона. Аз имам доверие на полския президент. Сигурен съм, че той ще изпълни дълга си съвсем скоро на времето. Е, обаче е, в Полша аз е, знаех, че процесът няма да бъде лесен, а и не само в Полша. привид множеството въпроси, които се свързват с Лисабонския договор. Добрата новина обаче след ирландския референдум е, че в държавите членки вече се води автентичен обществен дебат по въпросите за Европейския съюз, за съюзния договор, за неговото съдържание. Договорът, разбира се, не е чак толкова добър, както твърдят най-яростните му привърженици, но не е и чак толкова лош, както твърдят най-яростните му противници. Онова, което Елисабонският договор иска от нас всъщност е да се въоръжим с волята е, да, да преговаряме, да е, правим взаимни отстъпки. По-нататък Лисабонския договор представя стъпка напред в институционалното развитие на Съюза. Създават се институции, благодарение на които Съюзът ще функционира по-плавно. -по да вземем, например, постоянния председател на съвета. Но какъв ще бъде всъщност председателят на съвета? човек умерен, който ще примирява различията, или пък а, е, а, е, здраво хванал руля на, на Съюза. И именно в светлината на, на този въпрос и, и на дебата по него ще се определя и кандидатурата а, е, за председател на съвета. Много конституционни съдилища в държавите членки е, са се произнесли по Лисабонския договор. Е, е, нека ви напомня първото конституционно решение в Чешката република. А също така твърде съдържателното решение на съда от Карлсруе, в което се говори за ролята на националните парламенти и връзката им с Европейския съюз. Принципът на субсидиарност придобива все по-голямо значение и ние в Европейския парламент би следвало да се замислим по-внимателно за по-нататъчното изграждане на отношенията ни с националните парламенти. Е, наскоро аз бях председател на е, комисията по европейски въпроси в нашия национален парламент. Е, и добре разбирам колко е важно институциите да общуват добре помежду си. Е, не би следвало да загърбваме позициите на националните парламенти, е, при което, ако го сторим, бихме пренебрегнали значителните нови възможности, които ни дава Лисабонският договор. Що се отнася до функционирането на Съюза, съгласно Лисабонския договор, от институционална гледна точка, то ще зависи от способността на институциите да взаимодействат, да си сътрудничат. Никой договор, колкото и прецизен да е, той не би могъл буквално да диктува подобни отношения. Те ще зависят от хората. И в тази връзка, според мен, това, което става в Великобритания е здравословно. Е, в края на краищата нищо не пречи да се подлагат на съмнение вече взети решения. Благодаря. Господин Бреда е последният е, оратор. Благодаря, господин председател. Аз приветствам резултата от ирландския референдум. Бях е, наистина много удовлетворен от това, че ирландците гласуваха за договор. Разбира се, е, повторното произвеждане на един е, референдум не може да вдъхва ново доверие. Е, в края на краищата е, всеки може да изразява своето доверие и недоверие. Е, сега обаче имаме един категоричен вод за и той повече не би следвал да се подлага на съмнение. Много съм доволен от това, което чух преди малко, а именно, че полският президент очевидно ще спази думата си и ще подпише, както, както е обещал. А що се отнася е доказаното от госпожа Лъначек относно това, че партиите е, гледат сериозно на договора, бих казал, че е, това е въпрос на политическа отговорност на всяка партия в условията на криза. Но някъде е, е парадоксално, че обществото бележи напредък в условията на криз. И не за пръв път е, Европа бележи политически напредък именно в условията на економическа криза. И нещо, което е още по-парадоксално в тази връзка е, че президентът на една е, държава членка, в случая на Чешката република, е, би могъл изобщо да се вслуша е, в съветите или желанията на една опозиционна е, сила и то в друга държава членка. Край на краища не забравяме, че е, господин Камерън в Великобритания още не е избран. бих искал да се съглася и с господин Вигенин. Не би следвало да упражняваме прекомерен натиск върху чешкия президент, защото той би могъл да реагира и против нашите очаквания. Разбира се, е, е, от друга страна, аз не мога да приема казаното от господин Вигенин, що се отнася до е, господин Барозо. Според мен, вота за кандидатурата на господин Барозо е напълно легитимен и няма никакви основания да го повтаряме. Ситуацията би се оказала крайно неблаговидна. Благодаря. Благодаря. Нека сега чуем госпожа Найца, авторката на проекто Становището. Господин председател, уважаеми колеги, ето, най-сетне ми се отдава възможност да представя проекто становището си по доклада на колегата Елмар Брок пред Комисията по конституционните въпроси относно е, Европейската външна служба или служба за външно действие. Понеже в крайна краща за това става въпрос. А, тук а, е, е, бяха коментирани а, датите, които са определени. Наистина срокът е твърде кратък, но причините за това са следните. А, колегата Брок а, работи по проекто доклада си, след това Комисията по конституционните въпроси, а мисля и председателският съвет на парламента, взеха решение дебатът да бъде отложен, докато стане известен резултатът от ирландския референдум. Извинява се ораторката за мобилния си телефон, който я прекъсва. Извинявайте, а, референдум е произведен едва миналия петък и а докладът на господин Брок бе дебатиран тази сутрин в Комисията по конституционните въпроси. Сега иде ред на моето становище по доклада в нашата комисия. Решихме съвместно с секретарята, който между другото не отговаря за определенето на тези срокове. Тези срокове са предмет на политическо решение, така че не, не би било справедливо да обвиняваме секретарята за късното разпространение на текст. Текстът бе разпространен късно, тъкмо защото решихме, че ще изчакаме резултата от ирландския референдум. Във всеки случай, крайният срок за внасене на изменения и допълнения е отместен. Няма да е утре, а ще бъде 8 октомври, четвъртък до обед така ще имате малко повече време. А толкова по срока, по-нататък и в двете комисии следва да гласуваме в Страсбург в понеделник и няколко дена по-късно на пленарно заседание, пак по време на Страсбургската сесия. Защо държим това да стане така, за да може текстът да бъде прият преди е, неофициалната среща на върха, която е насрочена за няколко дена по-късно. Както знаете, шведското председателство е, държи да постигне напредък е, в дискусиите по всички тези въпроси за разпределението на постовете, председателя на съвета, върховния представител и прочее, и прочее. И е, всички очакват разговорите да е, започнат на е, тази неофициална среща на върха. И според нас парламентът би трябвало да постигне окончателната си позиция преди началото на разговорите. Знам, че това поражда своите неудобства, но се надявам да приемете политическите съображения, в подкрепа на нашите решения. Сега, по съществото на моето становище, то е предшествано от няколко общи бележки. Разбира се, приветстваме резултата от референдума. Тук малко хазартно подходихме. Текста бе подготвен преди да са известни резултатите от референдума. По-нататък се посочват промените, които влече със себе си Лисабонския договор в областта на външната политика. Една от тези промени е е, че се създава поста на върховен представител е, е, и същевременно заместник-председател на комисията, съдействан в задълженията си от службата за външно действие. И това отговаря на последователната позиция на Европейския парламент за създаването на общо европейска дипломатическа служба – отчитаме това, че е, мнението на парламента ще бъде взето във връзка с създаването на службата и още повече, имайки предвид е, финансовите последици от това, изразяваме надеждата е, мнението на, на парламента да бъде вземано и за напред. Това число и що се отнася до финансирането на службата. По-нататък призоваваме върховния представител е, да направи своите предложения колкото се може по-скоро и настояваме в тази връзка да бъдат следвани е, следните принципи. Първо, смятаме, че службата трябва да бъде е, създадена и организирана е, в рамките на административно-бюджетните правомощия на Европейската комисия – което не пречи е, службата да изпълнява задълженията си по Лисабонския договор, да съдейства на върховния представител е, в неговите задачи, изпълнявани от името на съвета. Малко причудливо е, е това, но мисля, то е логична последица от начина по който Лисабонския договор урежда двете битности, е, така се каже, на върховния е, представител. Мисля, е, в това отношение аз не противореча на господин Брок в неговия проект доклад. Подчертаваме също така, че службата трябва да се занимава и с обща политика в областта на външните отношения и сигурността, както и, и с политиката в областта на отбраната. Това са все задачи по настоящем възложи на Генерална дирекция външни отношения. И по-нататък службата трябва да излиза с предложения за организирането на дейността по други важни направления на външната политика на Съюз. Посочваме, че разширяването, търговията, развитието, хуманитарната помощ, това все трябва да бъдат е, съществени направления от външната политика на Европейския съюз и подчертаваме, че според нас са на лице сериозни основания политиката на развитие да попадне в периметъра на внимание на новата служба. На този етап, следователно, е, ние смятаме, че други области на политиката, в това число външната търговия, не би следвало да попаднат в правомощията на службата. Подчертаваме по-нататък, че службата трябва да включи звената за управление на военни и граждански кризи, е, които в момента попадат в рамките на секретарията, макар и е, структурите да се различават, в зависимост от това дали се управляват военни или съответно е, граждански кризи. Освен това, казваме, че общият аналитичен е, капацитет е, в това отношение, който би развила службата за външно действие, би бил от сериозно значение за ефикасната работа на върховния представител. Призоваваме върховния представител да отдава особено значение на въпросите за кадровото обезпечаване на службата, тъй като в службата ще попаднат служители и на комисията, и на съвета, и представители на държавите членки за да може е, службата да стане професионална е, дипломатическа служба, е, тя трябва да бъде съответно кадрово обезпечена на основата на достоинствата на кандидатите, като се спазва и териториалното представителство. Представителите на комисията и на съвета би трябвало да бъдат третирани еднакво, да бъдат поставени при едни и същи условия, независимо от това дали са командировани дали, или, или временни. Това може и да е дребно, но според мен е от съществено значение, тъй като за да може всяка една организационна структура да функционира добре, е, е необходимо е, служителите е, да бъдат приравнени за еднакъв труд, да, се дава еднакво възнаграждение, така че да бъдат избегнати всякакви буквално припирни между служителите. По-нататък от съществено значение са дейностите по професионалната квалификация и всичко, което би довело до възникването на единен професионален дух на службата. Изграждането на обща европейска дипломатическа култура – Поради това е, съществуващите е, структури е, за обучение на дипломатически служители би трябвало да бъдат обединени в една бъдеща дипломатическа академия. Делегациите е, на Европейския съюз е, би следвало да получават е, указания и да подлежат на надзора на Върховния комисар, макар и да са на административно подчинение на комисията. Тоест, вече действащите делегации на комисията би трябвало да бъдат преобразувани в делегации на Съюза, като останат, както казах обаче, на административното подчинение на комисията. Макар и да получават указания и да подлежат на надзор от страна на върховния представител. Призоваваме върховния представител по-нататък е, да поеме ангажимент да информира нашата комисия. Някои тук предлагат е, е, вместо нашата комисия да се каже Европейския парламент така или иначе да информира за кадровите си е, решения, е, що се отнася до е, е висшите длъжности е, в службата. Освен това, искаме от е, следващия върховен представител да се ангажира с предоговарянето на междуинституционалното споразумение с Европейския парламент, особено що се отнася до поверителната информация и други въпроси за отношенията между институциите. Знаем, че е, е, делегациите на Европейския съюз в трети страни ще допълват е, работата на дипломатическите представителства на държавите членки, като в бъдеще делегациите на Европейския съюз в много случаи биха могли да поемат консулските дейности, в това число по издаването на шенгенски визи. И най-сетне, и в това отношение нашето становище, това, което ви предлагам, се отклонява от проекто доклада на колегата Брок. Накрая призоваваме комисията, съвета, е, държавите членки и новоизбрания върховен представител да поемат категоричен ангажимент за изработването и изпълнението на цялостен и амбициозен план по създаването на Европейската служба за външно действие, тъй като е един постепенен, е, е, постъпателен подход би могъл да доведе до сериозни затруднения и прахосване на ресурси. И най-сетне повтаряме решимостта си да упражним в пълна степен бюджетните си правомощия, за да гарантираме успеха на новите институции и подчертаваме, че всички аспекти на финансирането на новите служби би следвало да останат под надзора на бюджетния орган съгласно договора. Защо ви предлагам това, този, този последен момент? Защото е, изпитвам едно сериозно притеснение. А именно че имам една разклонена мрежа от делегации на комисията. Повече от 5000 души, не непременно с дипломатически статут всички от тях, но, но повече от 5000 души работят за различни генерални дирекции, агенции и прочие е, във връзка по един или друг начин с външната политика на Съюза. Имайки предвид това, ако възприемем е, някакъв постепенен, постъпателен подход към изграждането на Европейската външнополитическа служба, е, рискуваме да се породи съперничество между е, делегациите на Европейската комисия, които ще продължат да работят, и представителите на новата служба. Това би породило сериозни затруднения. От друга страна, знам, че някои държави членки не споделят подобен подход. Някои са за постепенния подход, други са за, така да кажем, шоковия. Едни казват, хайде да започнем най-напред с е, по-скоро многостранните е, представителства, Женева, в Нью-Йорк, например, а по-нататък е, всичко останало. Опасявам се обаче, че в такъв случай ще се породи съперничество при покриване, прахосване на, на ресурси. Според мен това едва ли е най-добрият начин, макар и да си давам сметка, че подхода на големия взрив, както се изразяват някои, би могъл да доведе пък до сериозни сътресени. И все пак аз бих предпочела това пред риска от междуведомствени препирни и съперничества. И с това бих искал да приключа, като изразявам благодарност на секретарята. Господин Брок има думата. Господин председател, госпожо Нейц, уважаеми колеги, както каза госпожа Нейц, необходимо е да имаме един по-дистанционен подход и да уважаваме позицията на ирландския народ, изразена в референдума. Външната служба ще бъде изключително важна. С заместник-председателя и върховния представител винаги ще казваме, че, това, че този човек е заместник-председател на комисията. Външната служба ще се определя от съвета възоснова основа на новия върховен представител с споразумение, постигнато с Европейската комисия след изслушване в Европейския парламент. С други думи, е, Европейския парламент трябва да си запази възможността и правото на собствена процедура по изготвяне на доклади. Това е основанието, на което ще водим преговори с комисията. Съгласен съм с госпожа Нейц, според която чрез Европейската служба за външна дейност, че Европейската служба трябва, за външна дейност трябва да бъде а, част от комисията. както казахме, в пленарна зала. Съгласно договора, тази служба е sui generis. Това не означава автономна. Тя не е агенция и не може да бъде приравнявана с органа по безопасност на храните от гледна точка на институци... институционалните аспекти. Тоест, тя е случай sui generis. Причината за това е, че са на лице различни правомощия в областта на външните отношения с съвета по сигурност и отбрана, например. Очевидно, върховният представител ще представлява съвета в въпросите свързани с външните отношения, сигурността и отбраната. Госпожа Нейт засегна въпроса за персонала и националните експерти. Те трябва да бъдат третирани по различен начин, отколкото в комисията. Ще има лица от съвета, от държавите членки и от комисията. Това са три източника. Всички тези въпроси са свързани с институционалния дух и неговото изграждане. Мисля, че това е нещо, което можем да подкрепим в светлината на казаното до сега в комисиите по външни отношения и конституционални въпроси. Мисля, че госпожа Нейтс допринесе изключително много за позицията на парламента и мисля, че а, можем да разчитаме на голямо мнозинство. Не трябва да оставяме решението на другите институции, така че ще съм много благодарен, ако, както каза госпожа Нейц, тази, този комитет а, възприеме един по-бърз подход по отношение на документа. Очевидно това е въпрос от изключително голям интерес Става дума за това дали ние ще участваме за в бъдеще, дали още от самото начало ще имаме право на наблюдение отблизо и проучване по отношение на назначаването на външния представител и дейността на Европейската служба за външна дейност. Програмите за външни отношения не трябва да стават междуправителствени де-факто. Така че това право на наблюдение от страна на парламента трябва да бъде на лице за бъдеще. Ние трябва да имаме своята дума, заедно с комисията. Доколкото виждам, един от колегите от левицата напусна страната. Може би това има общо с сериозната работа, която провеждаме в момента. Но в отговор на нейните думи, бих искал да отбележа. И нека да не шикалкавим тук. Това е въпрос, който се урежда от националното законодателство. Става въпрос за разгръщанията на военните сили, що се отнася до, до моята страна, именно Бундестага ще вземе решение. Би било погрешно да се казва, както казва левицата, че разкръщането на военните сили може да стане без участието на националните парламенти. Напротив, в този случай националните парламенти имат силна роля. Европейския парламент има своята дума относно бюджетните аспекти на тези решения. Не може такива решения да се вземат без участие на националните парламенти и не трябва да допускаме който и да е да ни а, казва обратното. Това са лъжи, които продължаваме да чуваме дори и в Ирландия. Погрешно е. Да, гражданите да бъдат лъгани по този начин. Единствената причина а, за това, това да се случва е, че левицата има свои традиции в тази насока но а, левицата в Германия не може да ни научи какъвто и да е урок в а, тази посока. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Господин Вигянин има думата. Добре, господин Ковачев. Благодаря, господин председател, госпожо Нейц, господин Брок. Благодаря за яснотата. Сега е ясно каква е нашата роля, каква, какво е становището на парламента. Въз основа на това становище ние ще проведем дискусиите с, Европейския, с Европейската комисия и Европейския съвет за бъдещата дипломатическа служба на Европейския съюз. Имам три забележки по становището, което видях вчера. Най-вече относно обхвата на службата, правното основание, какво, какъв, какъв точно субект ще бъде службата и персонала. Както каза госпожа Нейц, някои от политиките свързани с външната дейност, като политиката за развитие трябва да бъдат включени в дейността на службата, но както и като обаче политиката за разширяване, например, и за развитие трябва да бъдат изключени ние ще зададем въпрос на назначение върховен представител как възнамерява да постигне това, но аз самия мисля, че политиката по търговия и по разширение трябва да бъдат изключени от обхвата на дейността на Европейската служба за външна дейност. Освен това, относно правния статут на службата, мисля, че тя трябва да бъде или агенция, или юридическо, европейско юридическо лице. Мисля, че като юридическо лице ще има по-голяма финансова автономност. Но признавам, че разбира се, тази агенция трябва да бъде и рентабилна, затова необходимо е да помислим кой ще бъде по-добрия начин за уреждане на нейния статут, т.е. европейско юридическо лице или агенция. И третата забележка е свързана с 5D латинско от проекто становището а, и се отнася до персонала. Разбира се, необходимо е процедурата по определене на персонала да бъде справедлива и прозрачна. А, трябва да се взема предвид а, бюджетния орган, но освен това, според мен трябва да има определен комитет за подбор на персонала, който да определя правилата и процедурите за определене на персонала. Тоест, трябва да имаме ясни критерии за подбор. Мисля, че трябва да се постигне адекватен географски и демографски баланс. Може би трябва да се включат същите критерии, както и за Европейския парламент, т.е. в бъдещата Европейска дипломатическа служба да имаме и пропорционалност. Виждам, че има предложени изменения, така че ще се изкажа и по тях. Благодаря. Седем колеги са се записали за участие. Необходимо е да свършим в 12.30, затова разполагате с две минути за изказване. Моля, спазвайте ограничението, за да могат да се изкажат всички. Господин Северин има думата. Благодаря, господин председател. Ако имаме общ интерес, трябва да разполагаме и с обща политика. И тъй като допускам, че ние имаме такъв общ интерес, всяка обща външна политика трябва да, бъд, да отговаря на този общ интерес. На този етап нямаме обща външна политика на Европейския съюз. Но това, което избрахме, когато предвижихме Лисабонския договор, беше една институционална, последователност по отношение на външната ни дейност. За да бъдем последователни, представете си тази служба за външна дейност, която може да бъде цялостна само тогава, ако бъде включена в структурата на комисията. Само ако ние имаме бюджетен контрол върху нея, само ако имаме е, надзор от страна на парламента и ако службата включва всички дейности, свързани с външната дейност, включително развитие, т.е. международна търговия и всички останали дейности, които имат външни измерения. Затова за това смятам, че доклада на Елмар Брок, по който аз съм докладчик Сянка Завко, е много добър. Единственото усилие, което трябва да положим във връзка с окончателното гласуване е да видим дали може а, да оставим открит въпроса за двата подхода, за големия взрив и постъпателния подход. И на последно място, най-важното сега не е същината на доклада, а времето, което ще определим. Трябва да имаме становище преди съвета да може да започне да разглежда доклада и въпроса като цяло. Сигурен съм, че ще имаме и друга възможност да разгледаме становището и решението на съвета и да го изменим. Но мисля, че на този етап важно е да подкрепим доклада, да няма много изменения, така че съвета да разполага с нашето становище, когато започне да разглежда проблема. Благодаря. Господин Галер има думата. Благодаря, господин председател. Изразявам подкрепа на госпожа Нец и господин Брук. Само няколко коментара. В светлината на работата ми за Комисията по развитие, смятам, че от изключителна важност е областта на тази политика по развитие, развитието да бъде включено, политиката по развитие да бъде включена в а, а, външната дейност. Независимо дали става дума за политика, свързана с развитието или с търговията. Необходимо е службата за външна дейност да покрива всички тези области. Един от колегите заяви, че ние трябва да участваме в въпросите, свързани с персонала. Аз самия вярвам, че всяко лице, което ни представлява, трябва да се изправи пред настоящата комисия. Всеки, който се справи с тази задача, би трябвало да получи съответния пост. Който обаче не успее да се справи с нея пред нас, очевидно не би могъл да ни представлява на ниво Европейски съюз. Европейската служба за външна дейност трябва да бъде част от Европейската комисия, но трябва и да е, има съответното разграничаване, защото тогава, когато се назначават е, представители, се получават заявления от различни части от комисията. Е, има съревнования между различните генерални дирекции. Като всяка от тях се стреми именно нейните служители да бъдат назначени. Но в държавите членки, например, процедурата е различна и защо трябва положението да е именно такова в Европейската комисия. Благодаря, господин Пьотеринг. Съвсем накратко, господин председател, вече имах възможността да се изкажа по-рано. Аз подкрепям изразените гледни точки. Представил съм изменение, което ще трябва да бъде обсъдено. Става дума за 5G латинско, а именно Европейският парламент трябва да има свои представители, да се гарантира участие на Европейския парламент в работата на Европейската служба за външна дейност. Тоест, от самото начало е необходимо да имаме лице за контакт и мисля, че а, това е обяснено в а, доклада Брок, но мисля, че може да бъде обяснено и от госпожа Нейц. Благодаря. Госпожа Луначек има думата. Благодаря, господин председател. Очевидно всички подкрепят проектостановището на госпожа Нейтс. Искам само да спомена няколко неща, които според мен трябва да се включат. Едното е свързано с 5Б, в което се говори за а, новата институционална организация и кои области трябва да бъдат включени в дейността на Европейската външна служба. Мисля, че е необходимо да се спомене а, екология, енергетика и запазване на мира. Всичко това е свързано с, с външните отношения и трябва да бъде упоменато. А що се отнася до споменатия въпрос за включване на политиката по развитие в новата служба, вероятно всички вие, които сте били активни по, въпросите, е, по тези въпроси, знаете, че има някои не толкова положителни аспекти на включването на този въпрос в дейността на Европейската служба. Затова мисля, че е необходимо да проведем допълнителен дебат относно това дали именно това е правилното решение. Съгласна съм с господин Пьотеринг за включването на Европейския парламент. А що се отнася до Европейската дипломатическа академия, мисля, че това е една добра идея, но е важно да се използват вече съществуващите мрежи. Вече разполагаме с национални мрежи и институции, и а, целият този процес няма да бъде лесен за хората, които са свикнали да разглеждат тези въпроси на национално ниво. Затова необходимо е да подпомогнем този процес и това ще отнеме известно време. Аз самата бих подкрепила един по-бърз подход, както каза госпожа Нейц, точно поради проблемите свързани с конкуренцията. И една последна забележка – мисля, че е много важно да се упомене един добър баланс между половете в определенето на персонала. Благодаря, колеги. Господин Страс има думата. Благодаря, господин председател. Ще трябва да бъда кратък. Като цяло подкрепям напълно становището и благодаря за подробното представяне. Съгласен съм, че трябва да, бъ... да действаме бързо. Освен това, подкрепям господин Пьотеринг. Много важно е още от самото начало да се изясни, че Европейския парламент ще бъде част от всичко това. Трябва да се гарантира подкрепа на парла... от страна на парламента. На трето място. Относно а, дипломатическата колегия на европейско ниво, спомената от господин Брок, необходимо е да има едно съгласувано обучение на европейските дипломати за бъдеще. А, за това аз призовавам да продължим работата, която вече е била извършена в мрежите на дипломатическите академии. Аз самия имам доста опит в тази област. Зная, че има много работа, която, която може да се използва в бъдещата Европейска дипломатическа колегия.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 нейното становище и докладът на господин Брок показват, че имаме огромен потенциал и ресурси. Но тези ресурси са като че ли твърде разпилени. Ще продължим ли да ги държим така разпилени или ще ги концентрираме? Явно решенията в тази сфера се нуждаят от институционно решение. Върховният представител, който носи две шапки, трябва да съчетава интересите на комисията и на съвета. Същевременно обаче трябва да гарантираме, и... щото, и тук съм съгласен с намеренията на господин е, Пьотеринг, Европейският парламент да бъде приобщен към мисиите на външната служба на Европейския съюз. Споделям и становището на господин Вигенин, колегата от България, в смисъл, че трябва да осигурим представителност а, и добро разпределение както между институциите, така и в географски план. Мисля, че трябва е, да погледнем състава на делегациите на комисията в момента и ако направим това, можем да направим някои изводи от географското разпределение, от географския баланс. Мисля, че widzieli, кто е представителем акурат Unii е, Европейски в краях съвнешно? Че тази институция трябва да бъде така структурирана, че Европейският парламент да има дума в назначаването на представителите на Европейския съюз в трети страни. Председателят, благодаря. И накрая госпожа Йопилер. Благодаря, господин председателю. Един последен момент, но важен, струва ми се. Подкрепям становището на докладчика. Но ако погледнете изброяването на основните сфери на външната политика, нищо не се казва за политиката по правата на човека. Мисля, че това трябва да се добави в точка 5б. Защита и утвърждаване на правата на човека. Това е хоризонтален въпрос във всички политики, включително и във външната политика. То трябва да е ръководен принцип на външната политика. В този смисъл ще внеса и изменения. Prima э, di lasciare le conclusioni alle relatrice, vi ricordo che il termine ultimo... Благодаря, госпожо Локфилер. Преди да приключим заседанието, припомням, че четвъртък на обяд е срокът за внасене на изменение. трябва да ги внесете на английски язик. Давам думата на докладчика за обобщение. Господин председателю, искам да благодаря на колегите за участието им в дискусията. Явно има общо съгласие за пътя, който да се следва. Мисля, че трябва а, някакси да обединим а, това становище и доклада на господин Брок, така че позицията ни да стане още по-солидна. С най-голямо удоволствие ще работя в тази посока. Дали ще се умеем да намерим общ подход. И да направим избор между амбициозен план и постъпателен подход, мисля, че трябва да имаме общ план. И този план трябва да бъде амбициозен. А след това да постигнем съгласие в следния смисъл. Ако имаме общ амбициозен план, който очертава посоката, който конкретизира отделни елементи, тогава можем евентуално да се споразумеем за постъпателно, постепенно осъществяване, изпълнение на този план. Мисля, че евентуално така можем е, двете позиции да ги сближим. Има едно нещо, е, с което не съм съгласна. А, обаче, отказаното от господин Коваче в а, частност. Не мисля, че службата трябва да бъде агенция или юридическо лице на Европейския съюз. А, мисля, че е много важно да има постоянен парламентарен контрол. Това е задължително условие. И това е една много основателна причина да не се тръгне към е, юридическо лице на Европейския съюз или към агенция по отношение е, на демографския баланс, въпросът е деликатен. Не мисля, че не трябва на този етап да се впускаме прекалено надълбоко в тази материя. казали сме, че трябва да има е, справедливо географско разпределение, да видим там на къде ще тръгнат нещата. Не трябваше да забравям а, равнопоставеността на половете и постигането на равновесие от тази гледна точка. Така че с удоволствие ще възприема изменение в този смисъл. Мога да се съглася с, а, редактирането а, в посока а, предложена от е, Ханс Герт е, Пьотеринг. Важно е да се конкретизира, че тези делегации на външната служба на Европейския съюз трябва да работят и за парламентарните делегации и да оказват на парламентарните делегации съдействие. С това съм съгласна. Първоначално е, аз, ви, аз възприех думите ви в смисъл, че парламента трябва да бъде представен на различните места. В това не съм до там убедена. Обаче, ако става дума да се подчертае, че делегациите на Европейския съюз а, и външната служба трябва да си дадат сметка за важността, за голямото значение на ролята на парламента и външната служба, респективно нейните делегации да оказват съдействие на парламента, с това съм съгласна. Сега, изменението за защитата на правата на човека наистина е въпрос свързан с хоризонтална компетентност и се надявам редакцията на изменението ще бъде такава, че да можем да я възприемем. Благодаря за участието ви в дебата, благодаря и за вашето търпение. Председателят, благодаря за големите усилия, които сте положили, госпожо НЕЦ. Не забравяйте, колеги, днес след обед имаме заседание. В частност, ще гласуваме за кандидатите за наградата Сахаров. Председателят любезно благодари на преводачите и прекратява заседанието.